и условията на труд. Ние ще предоставяме актуална информация на парламента за хода на преговорите. Благодаря. В заключение на дебата бяха подадени две предложения за резолюция. С това дебата приключва. Гласуването ще бъде утре в 11.30 часа. Съгласно член 216 алинея 4, че вчера не е, пода, не е подадена възражение върху корекциите, така че корекциите